Good afternoon, everybody. We are running a bit late already, so... Колеги, вече трябва да сме готови за работа, въпреки че някои от колегите не са взели още местата си, мисля да започнем. Първо ще ви кажа малко повече за решенията на координаторите. Приехме проект от дневния ред за 3 декември с някои изменения. Налага ли се да сложа две петиции, 2014 и 2042 са включени по желание на ЕНП през януари или по-късно, 1062 и още няколко петиции свързани с соларната енергия, слънчевата енергия по молба на Обеднената левица са включени за дневния ред за феврари 2016 и тъй като проучването поискано от политическия отдел ще бъде готово през февруари 19.26 и още няколко петиции по молба на Обеднената левица ще бъдат включени към дневния ред за декември. Координаторите решиха за приемане на устния въпрос по детските права и включване на тази тема в дневния ред за месец декември. След това европейския доклад, който се занимава с изпълнение на европейското законодателство. Роля, а, реч, извинявайте, на обеднената левица е да се занимае с този доклад и те по-късно днес ще кажат дали ще поема тази задача. Ако не, аз като председател доброволно ще го направя. По моба на Алде беше решено да се включи петиция 0058 за Европейския план за изкореняване на заболяването хепатит С в дневния ред в момента, в който получим реше, а, а, отговор от страна на комисията и това ще е февруари или март. Във връзка с моите препоръки. Повечето компромиси, които аз предложих, бяха прияти по, по, по съответните петиции и в модифициран вариант беше бях, беше, беше прието моето мнение за петиции 2635 и 0089. По петиция 0052 беше решено, че ще се изпрати проучването направено през 2012 година и съответно носителя на петицията ще получи препоръката да адресира своето искане към Съда по човешки права. Освен това, междувременно ние ще изпратим писмо към постоянното представителство на Румъния, за да поискаме допълнителни разяснения а петицията ще остане отворена до получаване на отговор от страна на румънското постоянно представително. Постоянно представителство, извинявайте. Освен това, координаторите решиха да запазят петиция 0074 отворена до завършване на нашето становище по съответната тема. И петицията 2164 беше решено да се подходи както предлага Обединената левица. Това е което направихме много ефективно и много професионално. Координаторите си отбелязаха един документ, е разпространен във връзка с разработването на портала на Пети. Освен това, от 8 до 10 февруари по време на тюркоазена седмица ще има работно посещение, ще бъде изготвена работната програма за заседанието на координаторите през месец декември и имената на интересуващите се депутати от участие ще бъдат предадени на секретарията до 26 ноември. Освен това, ще се разшири приложното поле по хартата за основни права в съответствие с член 51. Ще бъдат изпратни предложения за оратори към секретарията до 20 ноември, така че има още няколко дни. След това остава въпроса за договора с Маракеш, като устен въпрос. Юрия е водеща комисия, законодателната комисия и ние решихме, че ще търсим споразумение с тях по какъв начин да продължим да работим по темата. Както разбрахме от координаторите с Кимания, искаме да видим максимална видимост тук, така че ако е възможно, ще поставим ще поставим устен въпрос, резолюция и дебат в парламентарната зала, за да може държавите членки да се почувстват окоръжени да подпишат, да ратифицират договора. И нашия резервен вариант е, ако това не може да се случи, да се ограничим с една кратка резолюция, в която не е задължително да се включва и пленарен дебат. Така че това бяха договорките, които постигнахме. Във връзка с научната програма на комисия 5 беше отбелязано какво е предложението. 18 ноември е крайния срок за внасяне на допълнителни предложения. Пълната програма ще бъде прията по време на следващото ни заседание през месец декември. Освен това, се съгласихме да поискаме две проучвания от политическия отдел. Първо, за да подкрепим изслушването за основните човешки права през месец феврари и второто свързано с Маракешкия договор, за да може още веднъж да стане ясно колко е важна резолюцията по тази тема. По отношение на указанията. Аз приканих координаторите да се съобразят с ангажимента да се финализира документа до края на тази година, тъй като вече работим по него над половин година. Това е много време. Ако все пак вземем предвид, че става въпрос за процедурни правила, а не за петиции, които идват от граждане. И това е нашата вътрешна работа. Тя трябва да бъде свършена по професионален начин с максимум ефективност. Информационни бележки. Бяха предоставени много писмени теми. Списък 3 ще бъде представен на координаторите през месец декември. И това беше. Това беше, което се случи по време на заседанието на координаторите. Мисля, че сега е крайно време да преминем към петициите, да започнем да ги разглеждаме. С удоволствие приветствам тук вносителите на петицията 2482 във връзка с овладяване на авиацията и по-конкретно забрана на нощните полети и забраняване на данъчните, премахване на данъчните привилегии на авиационната индустрия. В втората петиция отново има специална препратка към шума от нощните полети на летището Коломбон, Кьонбон, извинявайте, и петиция 2671, внесена от Петра Хемптенбахер, отново свързана с шума от летище Кьонбон. С удоволствие сега ви давам думата. Сузан Егер и Манфред Пранте, имате думата за няколко минути. Заповядайте. Благодаря за това, че ни позволихте да се изкажем. Аз се казвам Сузана Хегер, идвам от Австрия и съм един от двамата инициатора на овладяването на авиацията. Повече от 140 инициативи от 10 европейски страни са подписали петиции към Европейския парламент, за да може да се спрат помощите към авиацията, а също така и да има забрана за нощните полети, за да се защити човешкото здраве. Тук трябва да се има предвид принципа замърсителят плаща и факта, че промишлеността и индустрията трябва да поемат пълна отговорност за това, което се случва. Трябва да има също така уважение към човешкото здраве, както сега, така и за в бъдеще. Изглежда, че авиационната индустрия по някаква причина е иммунизирана срещу тези принципи и а, работи по свои собствени правила. Самолетните билети не подлежат на ДДС облагане, и всички тези неща, включително и авиационните линии, не са част от схемата за търговия с емисии. Понякога има нещо като заместител на ДДС в някои страни, но е той е толкова нисък, че не си струва да се споменава. Резултатът е шокиращ. Млякото и хлябът са обложени с много повече данъци, отколкото самолетните билети. Освен това, държавите членки са предоставили на тази индустрия много субсидии и държавна помощ. Също така имаме изключително ниски цени на билетите понякога и това води до пълно изкривяване на пазара. Е, има свои собствени лобита тази индустрия, като ИКАО и ИАФА бихте помислили, че тук ще има сериозни проблеми за тази индустрия от гледна точка на международните на международната конкуренция. Да, наистина, ако европейските авиолинии трябва да а, се конкурират на равна нога с а, други страни, това може би няма да е възможно. Но, наистина ли искате такива стандарти като тези в по-малко развитите страни, да се прилагат в Европа. Може да си зададете въпрос какво случва с работните места, но истината е, че всяка една друга индустрия би създала повече работни места, ако не трябва да се облага с данък. Освен това, авиационната индустрия по един много странен начин включва работните места. Води така наречените непреки или по подразбиране работни места, т.е. тези, които са създадени възоснова на това, че техните служители си изразходват парите, да речем, в магазин за мебели. Виждаме, например, на проблеми по отношение на Виенското летище за трета писта. Ако всички индустрии а, правят подобни твърдения, то тогава броя взети лица би, увели, би, би бил над гражданите. Тъй като авиационната индустрия днес работи с безплатни ресурси, тя не допринася към бюджета на държавите членки, нито подпомага образованието или данък общ доход. Това е механизма, с който по-богатите стават все по-богати, а по-бедните обедняват все по-повече. Изглежда, че комисията не желая да се занимае с този проблем директивата за авиацията и директивата за данъчното облагане не са свещена крава, но изглежда, че комисията няма да се занимае с тях. Комисията препраща въпроса към държавите членки, но нито една държава членка не иска да е първата, когато става въпрос за това да се отнемат данъчните привилегии на авиацията или да се въведат ефективни мерки за намаляване на шума, като например намаляване на нощните полети. Ето защо ние смятаме, че не трябва да има подход страна по страна или летище по летище. Обикновено Европейския съюз активно регулира различните индустриални сектори. Вземете пример с сектора гастрономия или ресторационския бизнес. Там дори не е разрешено да се пуши в заведенията. Защо? Да трябва да спрем когато става въпрос за авиационната индустрия, намаляване на шума и защита на човешкото здраво. Защо? Крайно време е европейската индустрия да, извинявайте, европейските институции да овладеят авиационната индустрия. Благодаря ви. Thank you very much for your contribution. Благодаря много за вашето изказване. Сега ще дам думата на колегата Манфред Варнер. Манфред Трант, извинявайте. Could you turn on your microphone, please? Моля, включете си микрофона. Oh, yes. Sorry. Извинявайте. Аз съм... Се казвам Манфред Пранте. Аз съм обоженен пенсионер на 77 години с две големи деца. Работи в автоиндустрията като конструктор. Ние със семейството ми се пренесохме през 1969 година в нова къща, близо до летището Кьонбон. В зависимост от посоката на вятъра, ние чувахме шума на пристигащите и заминаващите самолети тези, които се движат на височина 480-490 метра при пристигане. За тези, които отлитат, не съм сигурен какви са височините, но често те не спазват зададения маршрут и това води до проблеми с нивото на шум на повърхността на Земята. В началото не беше това основния проблем. Имахме проблем с шума от една магистрала, но те сложиха ограда, която спира шума. И това спря да бъде проблем. Същевременно обаче шумът от летището се увеличаваше заради големи пътнически или товарни самолети. Имаше случаи, в които децибелите стигаха от 74 до 81, което пречи да се спи през нощта между 23 часа и 4.30 сутринта. Става въпрос за абсолютни стойности на децибелите, а не за средни стойности. Моето здраве, както и това на съпругата ми, пострада вследствие на тези високи нива на шума. И двамата имаме проблеми с сърцето, високи, високо кръвно налягане, въпреки че нашите родители нямат такива болести. Нашия доктор ни предписа да отидем на санаториум извън града. Използвах, възползвахме се от това, но продължава да трябва да си купуваме скъпи лекарства. Междувременно летището се разширява, нивото на шум също се увеличава и здравните проблеми, които са вследствие на шума, няма как да не се увеличат. Непрекъснато писмено се оплакваме от шума на нощните полети, но всичко това е напразно. Изглежда, че политиците, операторите и местните власти винаги цитират някакви извънземни правила, в които се дава приоритет на гражданина, а на економиката. Изглежда защита на местните живущи за тях не е проблем, не ги интересува, стига да се говори за създаване на работни места и да има годишни печалби. Факт е, че индустрията и политиците като цяло нямат интерес да постигнат някакъв балансиран вариант. В летището, на летището, извинявайте, са наложени глоби, но това не намалява проблема. Авиационните компании лесно могат да преодолеят тези разходи, като увеличат цените и поради тази причина не инвестират в нови и по-тихи самолети. Мисля, че трябва да има забрана за използването на шумни самолети по в определени часови пояси на летище Кьонбон. Благодаря ви. Thank you very much. Thank you so much. Благодаря. Сега искам да дам думата на представителя на Европейската комисия. Имам три имена. Господин Кубица, господа Пире и господин Сика. Вие трябва да решите кой ще се изкаже. Господин Кубица. Аз ще започна с данъчното облагане, след това колегата ще поеме и ще говори за акцизите. Аз ще говоря за ДДС, останалите колеги ще допълнят други аспекти. Що се отнася до ДДС, Европейската комисия неодавна публикува едно проучване, по-скоро през януари 2015, и там, там се говори за ДДС в транспорта. Знаем, че международните полети не се облагат в която е от държавите членки, докато вътрешните полети никога не се изключват от това задължение за ДДС. Въпросът за това опира до международните полети и това е свързано с няколко неща, с дерогации, които съществуват от 1997 година. Те трябваше да са времени, но държавите членки им беше позволено да продължат да ги прилагат. И сега ние се сме пред нова ера през 2016, да променим ДДС режима и да се справим с подобни изключения, които не трябва да се прилагат постоянно. Ние вече предоставихме тази информация в писмения отговор. Имаме семинар Фискалис с представители на държавите членки, на гражданското общество, бяха изложени вашите аргументи. Бяха също обсъдени въпроси с облагането с ДДС на самолетните билети. Проучването показва, то хваща период за 2300 и показва, че ако прилагаме стандартната ставка, всички държави ще имат 7,5% по-малко авиотрафик, изразен в пътнически километри. Сто трилиона пътнически километра са сега. Те ще бъдат намалени внушително, което ще намали и емисиите на CO2. При най-минималния сценарий, когато не се предприемат особени действия. Но данък потребление трябва да се прилага и по отношение на въздухоплаването. Сега за данъците върху самолетните билети. Има 6 държави, които прилагат такива преки данъци. Те трябва да се разграничават от таксите, които се начисляват. Дори ниските ставки за ДДС увеличава цената ако имате полет от Германия до Франция, може да се налага данък на тяхна територия, но не и а, там, където прилитат. Но правилата все още трябва да бъдат подобрени и това предстои с държавите членки. Работим по този въпрос. I think we should... Нека да спре до тук. След това ще говорим за акцизите, които се прилагат по отношение на горивата. Аз съм Владимир Сика и ще говоря по темата за данъците. Въпроса за облагането на авиационното гориво е уреден в директива за енергийното данъчно облагане. Два държави членки настояваха да имат изключения и като се има предвид, че се прилага принципа на приемането на решения с единодушие по данъчните въпроси, сега има има наложено такова задължително изключение за облагане с акцизи на авиационното гориво. Всяка държава членка може едностранно да прилага енергиен данък върху енергийното гориво, върху авиационното гориво. Само една държава членка, и това е Холандия, която го прави, Япония и САЩ са другите в световен мащаб, не знае никоя друга държава. Но ние тук говорим за Европейския съюз и имаме само една държава членка. Държавите членки не само едностранно, но и двустранно могат да договорят облагане с определена ставка на горивото за вътрешните полети в рамките на Европейския съюз, но такова споразумение до сега не е сключено от нито една държава. Европейския съюз, държавите членки са обвързани от международни договори, като този от Чикаго и доста други договори за предоставяне на авиационни услуги. Едностранни действия от страна на Европейския съюз или държавите членки може да доведат до международен арбитраж и за това не е толкова лесно да бъдат променени. Въпреки това Европейския съюз полага усилия в тази посока. Но това изисква време и не можем да очакваме, че ще бъде решен в близко бъдеще. Освен това, има още нещо положително не пряко свързано с законодателството, а, а с съдебната практика на Съда на Европейския съюз. А, има две решения. LBL, например, ограничаване на изключението за облагане на авиационното гориво при предоставянето на услуги. Всички бизнеса авиокомпании не са обхванати от това изключение. Какви са перспективите? Предвид на ниския интерес от страна на държавите членки за налагане на данъци върху авиационното гориво, казах, че единствената държава членка, която го прави е Холандия, За това предложение за промяна в енергийното данъчно облагане не е предвидено за следващата година и малко вероятно да се включи в дневния ред в близко бъдеще. Ще бъде загуба на, ресурси да се намесваме в такава област, където решенията се вземат с единодушие. Относно облагането на авиационното гориво, ще дам сега думата и на колегата Жастин Пире. Благодаря. Аз съм генерал дирекция МУВ. Ще разгледам въпросите свързани преди всичко с шума. Това е сериозен проблем за летещата. Правилата на Европейския съюз дават една обща рамка която ни ни позволява да вземаме решения по отделни случаи. Мерките, предприяти на национално ниво, са отговорност на националните власти. И като Европейска комисия ние само осигуряваме процедурата. Емисиите от авиацията системата за търговия с емисии. Европейския съюз винаги е бил за да се намери глобално решение. Затова Европейския съюз работи в рамките на ИКАО. При следващото общо събрание на 2016 година ще се стремим към постигане на глобално решение по тези въпроси. Относно държавните помощи, има нови насоки за летещата и авиокомпаниите от април 2014 година. Това беше изключително важна стъпка за въздухоплаването. Целта е да се гарантира добра а, връзка между европейските граждани, между регионите, да се ограничат а, изкривяванията на конкуренцията. Сегашните правила за държавни помощи целят да се създаде равнопоставене, равнопоставеност между авиационните а, дружества и а, вътрешният авиационен пазар на Европейския съюз. Сега давам думата на колегата от Генерална дирекция околна среда. Добър ден! Ще говоря две минути но ще хвана повечето от петициите, които ще се разгледат днес след обед. Затова би било добре. Аз да говоря само накратко, но отговорите, но по този начин ще дам отговор на повечето от петициите, които обсъждаме днес след обед. Първо, комисията е наясно с проблемите и важността от това да се защити здравето на хората и е с рисковете, проистичащи от шума в околната среда, предизвикан от самолети. Има научни доказателства. Сега се преразглежда от Световната здравна организация, следвайки процедурата, за да разберем по-добре новите констатации на СЗО може би ще се окаже, че има по-сериозен проблем, отколкото имаме 3 милиона души в Европа се смята, че са засегнати от силен шум, което води до проблеми с съня, с други здравни проблеми, засяга също и децата и техните когнитивни способности. Също има доста смъртни случаи, случаи на преждевременна смърт, поради свързани с прекалено високия шум проблеми. Искам да благодаря на всички вносители за информацията, която предоставят. Ние сме запознати с нея когато говорим за национално, а не за национално законодателство, няма лимити, нито пък има задължения за държавите членки да спазват определени нива за шума. Това е ключовият елемент. Оставя баланса между различните интереси, интереса да има отворена летишна инфраструктура на определено място и здравните проблеми и засягането на здравето и живота на населението в близост до летищата. Това са все въпроси, които трябва да бъдат разрешени от националните власти. Една от директивите Основна в този смисъл е директивата за шума в околната среда. Държавите членки трябва да изготвят картография на шума и как това се отразява на здравето на гражданите и планове за действия трябва да се предприемат всеки 5 години. Те се обсъждат и по време на тези дискусии трябва да се провеждат консултации и с засегнатото население. Но окончателното решение, отново казвам, се взема от компетентните национални органи. Въпреки, че гражданите имат своите гледни точки, националните органи са тези, които решават какви конкретни мерки ще бъдат прилагани. Например, може да има надвишаване националните пределни стойности. Това се взема от страна на националните органи дали да се прилагат националните процедури, механизмите на национално ниво. При изготвянето на плана за действие се отчита това. Може също да се реши да не се предприемат никакви мерки или пък какви мерки, евентуално всичко, това се решава на национално ниво. В заключение, искам отново да подчертая този факт, защото се повтаря непрекъснато в петициите. Европейското законодателство гарантира гражданите да бъдат добре информирани, но националните органи са тези, които вземат решение и това се отнася от 2000, директивите от 2002 и 2014 също. Там не се допуска забрана на, на полети през деня или нощта. Този регламент всъщност създава само рамка за решения, които а, могат да бъдат взети. И отново ще се повторя, окончателното решение е отново в правомощията и включително на държавите членки. Председателката, благодаря ви за това, че хоризонтално засегнахте всички тези аспекти, които обсъждаме днес след обед. Сега искам да дам думата на колегите за коментари. Мисис Питера, плиз. Госпожа Питера. Zwykle до do с интересъм двух стран. Както обикновено, трябва да отчитаме интересите и на двете страни. От една страна има е, желание на авиопревозвачите да реализират печалба, от друга страна са пътниците, които искат да се предвижат максимално бързо до местата, до където желаят. И всичко това се отчита при определенето цените на билетите. Регламентите, които се отнасят до инвестициите в дадена страна. Трябва да се отчитат, има национални регламенти, свързани с зонирането, които трябва да осигуряват нужните гаранции и за балансиран подход към интересите на заинтересованите страни, като се отчита замърсяването, на околната среда, включително шумовото замърсяване. Ние не би трябвало да се намесваме във всичко това, защото считам, че тези въпроси трябва да се решават на ниво национални парламенти, като се посочат кои са онези регламенти, свързани с териториалното устройство, които са засегнати, инвестиционните проекти за летещата не трябва да засягат и интересите на лицата, които страдат в резултат на изграждането на тези летища. Аз не съм запозната с ситуацията в отделните държави членки, знам какво трябва да се представи в моята страна Полша за такива случаи. По отношение на останалите жалби, например, за летище в Франция, ние също имаме подобен проблем в Полша, където има летище в близост до градските зони. Това принуди много хора да се преместят в други части на града и вече няма конфликт. Не знае какви са мерките предприяти на местно ниво във вашите страни в рамките на националното ви законодателство. Защото това са вътрешни национални въпроси, които трябва да се решават от съответните правителства. Има ли друг, който иска да се изкази, изкаже? Елеонора. Благодаря. Имам коментар по темата. Благодаря на вносителя. Имам едно по-общо разсъждение. Говорихме за търговията с емисии, защото сектора на авиацията е включен в системата за търговия с квоти с, за емисии това е един от секторите, в които провалът на тази система личи най-ясно. Система, при която е, емисиите се котират между 3 и 7 евро мисля, че първоначално идеята беше да се търгуват около 30 евро, за да се финансират научни разработки, водещи до по-устойчива технология. Просто да включим тези квоти в цената на билетите Всъщност това представлява прехвърляне на а, тежеста върху потребителя. Въпреки, т.е. принципът, който замърсява плаща, е принципът, тежестта на този принцип е прехвърлен на, на потребителите. Тази петиция повдига един основен, сериозен проблем. За съжаление си даваме сметка, че в крайна сметка емисиите не, не са попаднали в обхвата на плащанията, които се очаква да направят компаниите. Ще приключа тук. Надявам се, че ще имаме възможност да разгледаме по-обстойно тази тема. Да, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Симпатизирам на вносителите, ние в нашата комисия трябва да си зададем един елементарен въпрос. Има ли нарушаване на европейското законодателство? От това, което чух от Европейската комисия, няма такова нарушение. Ето защо на мен ми е трудно да продължа да работя по тази петиция. Да, разбирам, че тези, които живеят до летището, живеят при трудни условия и аз им симпатизирам, но не знам какво можем да предприемем повече по темата. Никой друг не се е записал. Сега, какво можем да направим? Никой не е предложил нищо. Да, Ярк, заповяда. Искаш да предложиш, не? Аз предлагам да закрием тези петиции, просто няма какво да предприемем. Тук няма нарушение на европейското законодателство. Добре, благодаря. И накрая някой да предложи нещо конкретно. Аз не мога да формулирам заключение без колега да предложи нещо. Аз самата бих предложила нещо малко да модифицирам суровостта. Предлагам да изпратим тази петиция на комисиите по околна среда и транспорт за информация и дори да поискаме становище от тях. Може би трябва да изпратим чисто и просто писмо, за да ги информираме за тревогите на огромен брой европейски граждани. Няма нарушение на директивите, но всъщност това е, попада в е, е принципа за субсидиарност, но при всички случаи въпросът е, е, тревожи много граждани, но двете комисии, които споменах, би трябвало да имат е, информация за това, че темата за авиацията привлича вниманието на гражданите и от наша гледна точка можем да закрием петицията и да прехвърлим а, е, петицията на двете законодателни комисии. Сега продължаваме с а, авиационния а, сектор. А, това е петицията за шума на летище Франкфурт. Вносителят не е тук, Искам да се позова на това, което казахме във връзка с предишните петиции и нямам какво да кажа. Колегите имат думата. Добре. Искате ли да предприемем също да изпратим информация на двете комисии и да закрием петицията, госпожа Гардиния? Искам само да добавя, като член на Комисията по околна среда и с оглед на това, което казах от Европейска комисия и колегите, това са теми, които са много сериозни и за гражданите, и за нас като законодатели. Спомена се един регламент от 2014 година. Там е, разработихме референтната рамка за шумовото замърсяване. С системата за търговия с е, емисии е, тук очакваме промяна от комисията. Аз следя конференциите за измененията в климата от Копенхаген насам с колегата Петър Лиза, който е наш координатор – е, обърнахме внимание на ИКАО, че Европейският парламент мерките имат спешен характер. Това е, е проблем с глобален характер и следователно трябва да бъде регулиран на глобално ниво. Но предприяти са някакви стъпки, макар и без конкретен осезаем резултат. И КАО постепенно осъзнава необходимостта от да се предприеме нещо Права сте да изпратим информация на двете парламентарни комисии. Това е по-скоро формално. Нищо няма да се промени, защото по това, което искат вносителите, компетенциите и правомощията са само национални. Що се отнася до Европа, ние работим много ангажирано и много упорито. Ако искате, можем да направим това, но то е по-скоро формално отколко, на предложение, отколкото по същество. Не, не знам какъв ще е резултата. Аз не съм против, но ми се... Можем да ги изпратим на компетентните комисии. Most likely yes. Because... Само по този начин можем да покажем на законодателните комисии, че това е въпрос, който много вълнува европейските граждани. Ето защо не е достатъчно да проведем изслушване тук и след това да изслушаме, да чуем комисията, която казва няма нарушение на съществуващото европейско законодателство, но можем да направим това. И разбира се, като депутати, като групи, можем да организираме семинари и слушвания, но по този начин само ще ограничим темата до нашата комисия. И така и тук ще изпратим информация на околна среда и транспорт и закриваме петиция. Сега преминаваме към точка 14, тъй като остава дума за френска петиция и след това ще се върнем към номер 13. Вносителите са тук. Добър ден, добре дошли на Емануел Летексие и ви давам думата. Благодаря. Аз съм член на Брюкселско сдружение, което се бори срещу прелитането над Брюксел, столица на Европа. Изправени са пред уникална ситуация в Европа, а именно преднамерена политика на разпределение на полетите над най-гъсто населените райони, прелита се над 1 милион души в сърцето на Европа. Брюксел е най-лошият европейски учител от гледна точка на управлението на шума. Е, там е, Брюкселското летище увеличава непрекъснато броя на тези, над които прилитат самолетите и няма никаква компенсация. Нощните поледи се изпращат преднамерено на центъра на града. Летище плати се над 400 000 души. Има альтернативи и има един план, който позволява да се намали 72% броя на засегнатите лица. И тук в сърцето на европейските институции не се прави нищо от Белгия, за да промени нещата. Има нарушения, не сме съгласни с това, което се каза. Тук има сериозно нарушение на директива и ще дам на госпожа Дексие да покаже. Планът за разпределение на полетите е предмет на множество протести и дела пред съдебната система. Има е изпратена е заповед от, 2000, от 2014 година на съда. Да, Белгийската държава е изпълнила, изпълнила частично тази заповед. Шумовото замърсяване в Брюксел вреди на общественото здраве и нарушава общностни разпоредби. Какво можете да направите за с оглед нарушаването на правата? За нас директивата от 2002-2014 година за управлението на шума се нарушава се системно. Според тази директива държавите членки трябва да предприемат план за действие за намаляване на шума в районите до големите летища. Член 8, параграф 8, директивата предвижда компетентните органи трябва да е, трябва да изберат как да действат. Тази директива е транспонирана от часто, но тя е неефективно. Три региона в страната Брюксел, Фландрия и Валония имат е, екологични правомощия, са приели законодателство от ХОК. Федералната държава разполага с компетенции за управление на въздушния трафик. Те не разрешават на регионите да приемат свои планове за действие и изпращат самолетите над регион Брюксел и а, нормите за шум се превишават многократно. От периодът от 7 часа сутринта е най-тежък. Там има а, преминаване на а, границите, допустимите граници с а, шум измерителите показват 66 децибела. Радваме се, че Европейската комисия предвижда не, не, предвижда Европейската комисия да приеме план за действие и да се предвиди е, е актуализация на плана. Това трябва да се обсъди с гражданите. Има и други мерки, които има и други е, въпроси. Дали не може петицията да остане отворена? Освен това, съдебното дело пред Белгийски съд е, не е, е приключило. Е, Белгийската държава не е, изпълнява плана за действие от 2002 година, не дава възможност на регион Брюксел да, из, да изпълни своите правомощи. Благодаря. Благодаря. Веднага давам думата на Европейската комисия. За... Да, благодаря. Що се отнася до плана за действие за летището в Брюксел, комисията попита компетентните власти защо няма план за действие, какво възнамеряват да предприемат. В Белгия има система, при която има три региона и всеки регион има свои правомощия. Просто сме поискали пояснение. Малко ми е странно, когато казвате някак си е разделена на три региона. Interesting. Now, let's open the floor to call. Сега давам думата. Елеонора Еви е първата. И след това Ярек. Благодаря. Искам да се позова на предишната петиция. Аз не вярвам, че закриването на тези петиции е уместно. Ще, се, ще обясня. Европейския парламент и европейските институции е, търсят възможности е, да решават е, по-добре проблемите, вълнуващи гражданите, свързани с околната среда, замърсяването, климатичните изменения. И именно в тази комисия има задължение да се направи е, снимка на проблемите в конкретните региони и начина по който се спазват нормативите. За съжаление, вярно е, че има случаи, в които принципът на субсидиарност има предимство, има национални е, правомощия държавите членки са тези, които трябва да предприемат мерки е, и да приемат план за действие за намаляване на шумовото замърсяване близо до летищата. Европа също така обаче трябва да играе ролята на орган, проверяващ дали се спазва процедурата и сроковете. Защото това е аспект, за, това е нещо, за което се борим често. Казваме, че трябва да се привлекат гражданите за участие, когато се разработва териториален план, като план за ограничаване на шумовото замърсяване. Тук Европейската комисия, според мен, би трябвало да може да предприеме нещо, и да потигне държавите членки да положат усилия, защото да се, ако се крием за принципа на субсидиарност, оставяме гражданите да се чувстват изоставени. И, и не можем да очакваме от тях, че ще имат доверие в европейските институции, като способни да решат проблемите на ежедневието им. Ако държавите членки не спазват изискванията, не можем да кажем, е няма какво да направя. Тази петиция е по-различна, защото тя попада в рамките на европейското законодателство тъй като има нов регламент от миналата година, 598-2014 година за съставането на правила и процедури по отношение на въвеждането на е, ограничения на шума е, около летищата е, в Европа. И по-конкретно член 8 на тази директива е предвидено задължение за организиране на публична консултация по плана за действие за конкретно летище, в този случай е, летище Завентем. Това е съвършено различна петиция. И тук държавите членки имат задължение да спазят нормативи. Това, което казахте, въжи за другите петиции, но не и за тази. Това беше и моето намерение да подчертая факта, че трябва да подчертаем значението на участието на гражданите при разработването на тези планове. Разбира се, очаквам Европейската комисия да даде удачен отговор. Отговорът на комисията в този случай беше недостатъчен. Много ви моля, елате с по-удовлетворителен отговор за това какво предприемат белгийските власти за спазване на член 8. Консултирането на гражданите трябва да се проведе. Нямаме отговор. Мога ли да за... приключа или Ярек искаш да кажеш нещо? Заповядай. Нека да перефразирам това, което каза. Има регламент 598. И според него Европейската комисия разполага с рамка, която може да прилага към държавите членки. И сега държавите членки, в случая Белгия, са тези, които трябва да направят оценка на ситуацията. Аз мисля, че известен натиск от страна на комисията е възможен. Може би трябва да настояваме да се извърши тази оценка от страна на бългийските власти и след това да, предпри... да решим какво да предприемем. И така, Европейската комисия да даде повече информация за следващия път. Това не може да стане в писмен вид. И ние като парламентарна комисия ще се свържем с белгийските власти и ще поискаме повече информация за оценката на шума, която са длъжни да е, извършват плана за действие за летище за Авентем в съответствие с решение от 2010 година и след това съобразяване с решението на съда. Това ще бъде изпратено за информация на летищата, на комисиите Енви Тран. Ние бихме предпочели да изясним нещата в рамките на една минута за да няма объркване. Не се обиждайте, но има три европейски закона. 2000-2014 екологичния шум. Тя изисква гражданите да участват в дискусия, когато се при, взима решение за план за действие. Той трябва да се ревизира на всеки 5 години. След това, що се отнася до мерките и планът за полетите, премахване на шумните полети или затварянето на летището, имаме друг закон. И имаме а, директива 2013 и новата директива, която ще влезе в сила до година. От тогава в... се определя процедурата за, ог... за ограничаване на полетите. Ще се ще се спазва нова процедура за взимане на решение. Не, че компетентният орган решава и край на плана за действие, но преди да се вземе решение, трябва да се направи оценка, консултация и това да стане от независим орган. Опитахме се да изясним това в много петиции. Надявам се, че съм бил ясен. Определено внесохте голяма яснота, но на нас все още ни е необходимо следното. Първо, петицията трябва да остане отворена и след това трябва да видим какво се случва. Но освен това, трябва да изпратим едно писмо към белгийските власти и да ги попитаме по какъв начин възнамеряват да постъпят по отношение на процедурата за обществена консултация, която е разписана ще направя едно писмо към другите комисии, за да се знае, че това е нещо голямо, значимо, радва се на внимание от страна на европейските граждани. Това е най-малкото, което можем да направим. И по отношение на последващи действия, това ще продължи да бъде разгледано, когато му дойде времето. Сега стигаме до, до петицията на господин Лавою. 1484 от 2008 година. Тя е много стара, става въпрос за въздействието на шума и замърсяването за гражданите, които живеят близо до Шарл Дюкол. Давам ви думата. Може да ме Извинете. Но преди това Думата има госпожа Еви. Обикновено ние даваме думата на вносителя, след като сме приключили обсъждането на съответната петенция. Мисля, че не липсва тази стъпка. Може би някой от вносителите иска да каже нещо, преди да преминем към следващата точка. Председателката. Имате пълно право. Съжалявам, аз направих е, грешка, тъй като всички са в е, залата. Исках да разгледам няколко е, петиции, след това да дам думата на всички, които искат да направят коментари. Тъй като ми се струва, че това са въпроси, които безпокоят не само съответните вносители, но и всички останали. И всички все още са тук. Съгласни ли сте да процедираме по този начин? Разбира се, трябваше да го направя от самото начало. Благодаря ви, чудесно. Сега ви давам думата. Госпожа Леконт. Добър ден, дами и господа, благодаря. Точно преди една година аз ви запознах с моето положение в район на Шал де Гол, Руси, нещата се влушават. Има непрекъснато намаляване на височината на полетите, както при излитане, така и при кацане. Не се спазват изискванията през 2014 година вие се обърнахте към френските власти. Благодаря ви, че ми дадохте информация по този въпрос. Господин Берже също отговори, каза, че картографията отговаря на изискванията, прекъсва госпожа, извинете, ние не пътуваме с самолет, намалете малко скоростта. Казва от залата. Добре, искате да намаля темпото, така ли? Добре. Казах, че картографията, която беше изпратена през февруари 2014, отговаря на изискванията на директива 2002 на конечеста 37, че не може да се упражнява ни влияние от страна на Европейския съюз върху плана за действие, възприят от Франция. Що се отнася до картографията, картата в Елден отговаря на Елден 56, което не отговаря на съответните лимити, които са определени в ППБЕ, който е Елден 55. Трафик през 2025 година се очаква да бъде 680 хиляди полета. Така че може ли да се вярва, че ще бъдат засегнати по-малко на брой а, хора, след като през 2012 година е имало само 297 хиляди полета? Госпожа Роял също предоставя информация. Проведени са консултации с обществеността. Но в голяма степен населението нямаше е, достъп е, до документацията. Така че мерките предприяти от е, Руаси не са били обект на публична консултация. И така какви са данните, които се дават относно шума и прочие в обществени места. Но най-засегнатите райони не са обществените места, където се слагат устройствата за измерване на шума. Използват се математически формули за изчисляване на нивото на, на шум, но има известно а, притегляне, което се прилага, което смягчава ефекта а, от а, шума, който се предизвиква от полетите в 2 часа през а, нощта. Картографията не отчита големия брой полети и високия брой лица, които са засегнати от този шум. Предложенията на френската държава не отговарят на предизвикателството. Мерките или са безмислени, или пък не отговарят на изискванията на директивата за намаляване на шума, защото се говори за намаляване на външния шум, а не този, който се усеща вътре в помещенията. Комисията трябва да внесе подобрения. Un retour en arrière sur le 100% de la sonorisation. Poursuivre les... Следвайки кампанията за информация, да се преразгледа плана за действие. Всъщност няма такова ревизиране. Тези мерки не измерват точно шума, външния шум. И разбира се, обезшумяването не е част от директивата Има решение от 26 март 2014 година, но това не помага също. Мерките, които са предвидени, не са изпълнени от 2012 година. Непрекъснато се снижава височината на полетите, Това въжи за снижаванията за кацане и в двете посоки. Председателката госпожо Леконт, бихте ли приключили по-бързо, тъй като всички разполагаме с вашето писмено изказване. Необходимо е да се предвидят нови мерки за изличане и кацане, нови маршрути, което не е направено от 2012 година. Също не са предприели мерки по отношение на а, пистите за 26% от полетите. Няма подобрение с течение на годинито. Да се разработи мрежа за измерване на шума. Това е интересно. Всяка година да се измерват а, тези шумови замърсявания в околната среда, но това също не се прави систематично. Е, защо не се прави нищо. Какво можем да очакваме през следващите 5 години? Има доста манипулации по отношение на мерките, които са представени. Как ще действа Европейската комисия ефикасно срещу а, тези злоупотреби? Je vous remercie. Je voulais juste ajouter, donc je... Искам да добавя само още нещо, съвсем на мен за кратко. А, председателката, ние много добре ви разбрахме. Трябва да се подобри положението на лицата, които са подложени на толкова много облитания. Сега, казва председателката, давам думата на колегите, най-напред на господин Люврия. Госпожо председател, извинете, извинете, първо трябва да дам думата на Европейската комисия. Много съжалявам. Аз помислих, че веднъж съм повишен. Не, никой не знае как ще се развият нещата. Кой знае колко още постове може да вземете. И така давам думата на представителите на Европейската комисия. Благодаря. Съвсем накратко. Ситуацията се разглежда, все още получаваме информация. Доколкото ние знаем, няма план за действие за парижкото летище Шарл Дюгъл. Според парижките власти има някакви становища, данни от френските власти има някакъв проблем, тъй като получаваме отчет за повече дни от дните на годината и това трябва да бъде проверено. Председателката, добре? Сега давам думата на колегата. Благодаря, госпожо председател. Първото досие, с което се запознах като заместник, член на тази комисия, е от една година. От 2009 година а, това досие е счетено за допустимо и с течение на годината, годините се занимаваме непрекъснато с това досие. Комисията, която изрази своята позиция току-що, е доста учтива, що се отнася до Франция. Беше изключително кратко изявлението на комисията. Но следва да се има предвид, че писмо след писмо комисията не по не изпълнява никой от поетите ангажименти по това досие. Що се отнася до шума в околната среда, в последното писмо от 13 март 2015 се констатира, че Франция е информирала комисията през ноември 2013 година, че се разработва план за Шал де Гон Руаси и че е в сила през ноември 2013. През февруари обаче 2015 комисията все още не е получила такъв план за действие или има некомпетентност от френска страна, а, или пък а, вие а, не се занимавате с някакъв спорен текст. Това се отнася за шума в околната среда. Комисията констатира, че някои посочва, че някои от измервателните станции са констатирали значително превишаване на лимитите. Аз не съм специалист в околната среда, като колегата Валеса, не съм а, а, компетентен в тази област, за да разбера дали а, става дума за добре адаптирано или не добре адаптирано законодателство комисията. Може би трябва да смени директивата и да я настояваме за това, но трябва да направим така, е, че гражданите да разполагат с адекватния е, текст и е, съществуващите норми да бъдат спазвани. Френското правителство просто тупа топката, чака да свърши процедурата аз не съм специалист по право, но ми се струва, че тук има нарушение. И на второ място, що се отнася до замърсяването на околната среда, има превишаване на пределно допустимите стойности, има директива на Европейския съюз. За това считам, че нашата комисия пети трябва да бъде изключително строга по отношение на френската държава, както и по отношение на Европейската комисия, за да се настоява за удовлетворителен отговор, за да не се стига до там следващата година и последващата и последващата година да правим едни и същи констатации. Защото все пак ние имаме отговорност към нашите граждани. Елеонора. Напълно съм съгласна с казаното от колегата и ще добавя следното. Струва ми се, особено когато говорим за процедури за нарушения, особено тези отнасящи се до замърсяването на въздуха, като че ли винаги има прехвърляне на топката между комисията, която започва разследване, след това държавата членка – която приема планове. След това тези планове не се изпълняват или пък не се нарушават и този процес върви от години без никога да се стигне до някакво конкретно решение на проблема. Казва се, че секторът на авиацията бележи растеж, той е важен сектор – но това не означава, че не трябва да се занимаем сериозно с проблемите е, на замърсяването. Както разбрахме от случая Volkswagen, видяхме, е, приемаме правила, определяме нормативи, след това те не се спазват, защото разликата между теорията и практиката е по-скоро една пропаст. Нека да положим повече усилия и тези петиции говорят колко работа предстои. Има ли някой друг, който би искал да вземе думата? Добре. Това, което разбирам, е, че петицията трябва да остане отворена. Без съмнение. Изпратихме писмо съвсем наскоро до френските власти. Отговора, който получихме, не беше удовлетворителен. Особено, що се отнася до плана за действие, който включва елемент на публична консултация във връзка с летището Шаров Дюго. Освен това, ще помолим комисията да засили малко своите действия по отношение на отговорностите на Франция и да предприеме действия. Неполучаването на отговор просто не е достатъчно. Освен това, по отношение на съответствието с настоящите директиви, не искаме да се стига до ситуация, в която трябва да се отвори процедура за нарушаване на европейското законодателство. Това ще се случи, ако Франция не отговори на въпроса, който и беше поставен. Това беше моето предложение и виждам, че малкото колеги, които още не са си отишли, кимат. Можем ли да го направим? Чудесно. В такъв случай трябва да се върнем обратно към петиция 14. Извинявайте, 13-та. 17.38 от Сиена във връзка с разширяването на нощните полети в летището в Сиена. И следващата петиция, свързана с европейска забрана за нощни полети, за да може да се защитят гражданите от атмосферно и шумово замърсяване. Вносителят на петицията не е тук, обаче комисията е и за това ще ви дам думата. Заповядайте. Няма какво да добавим по темата. не излиза извън компетенцията на двете директиви. Този това летище просто излиза извън компетенцията на двете директиви. There is also a Belgian one, 2355, also 2000. А петицията от 2013 във връзка с европейска забрана за нощните полети. Бихте ли искали да се изкажете по тези две петиции? Ако искате, може да не взимате думата. Вече обсъдихме такава забрана. Добре, казва председателката тогава. Додавам думата на колегите. Няма много колеги в момента в залата, но моля ви, помогнете ми, за да можем да отбележим някакъв напредък. Не мога да правя всичко сама. Още един колега влиза, добре дошъл. Четвъртък след обяд е и много колеги се прибират по а, родните си страни. Повечето от тях го правят с помощта на полет – не става въпрос за нощен полет в този случай, по-скоро явно повечето колеги са се спряли на следобедния полет. И така, давам ви думата, кой би искал първи да се изкаже по 13-та точка. Okay, if nobody wants to take the floor, I propose the follow. Ако никой не иска да вземе думата, извинявайте, ако мога. Не, не тук. Изпращаме сата към комисиите МВ и Тран за информацията и приключваме петицията, закриваме я. Това е което можем да направим. Защото чухме, че комисията са пределно откровени във връзка с съществуващите директиви и законодателна рамка, а по-късно ще ви дам на вас думата, когато правим обобщение на всички тези точки. Става ли? Чудесно! В такъв случай отиваме към точка 16. 0169 от 2007 става въпрос за прелитане на самолети над жилищен район, северно от летище Барахас. И след това 2688 относно шума от полети на малки височини в Кулменар Виехо в Мадрид. Тук нямаме вносители на петицията. Комисията дали би искала да вземе думата? Да. Quickly, Съвсем накратко, ситуацията тук не се променя, така че отговорът, който бихме дали е сходен на този, който, казах, който дадохме по отношение на Шарл Дегол. Чакаме да получим плана за действие от компетентните органи. Засяга и двете петиции, защото и двете засягат летище Мадрид-Барахас. Във връзка с летище Барахас направихме първа оценка на случая. Управлението на въздушния трафик – регламент 598 не, не, не дава ограничение над къде да се прелита. да Добре, в такъв случай моето предложение е да изчакаме повече информация от испанските власти, която да бъде изпратена към комисията във връзка с изпълнението на регламента за създаване на правила и процедури и разбира се, комисията ще се обърне към секретарията с информация в момента, в който я получите. Може да работим така, нали? Чудесно. Сега вече стигаме до точка 17. Петиция 1707 от 2014 година от името на асоциация Колониола for its Future. Става въпрос за летище Орио Алсерио Италия и петиция 1813 от 2014 по същата система. Летище Орио Алсерио. Тук е Силвия Арцуфи, която ще представи петицията като нейността. Е Заповядайте. Грация. Благодаря. Като председател на Сдружението Колониола за бъдещето. Благодаря на вашата комисия да представя следното. Нашето сдружение се обръща към Европа защото италианските институции не изпълниха своя ангажимент за защита. Ние държим да се спазят нашите права, но нищо не се променя. Цял квартал на град Бергамо с 7000 граждани и две училища са заложници на едно летище, което се е разраснало извън предвидените граници летището се използва от Ryanair. Те, на тях се пада 80% от трафика. То, тази, е, тук има и съмнения за неплащане на данъци. Както призна на, публи, на публично място на кметът на града. Имайки предвид, че летището е създадено с обществени средства и настояваме на субсидиите да се гледа като на незаконна държавна помощ. През 2003 година беше разрешено за, ре, за летище, ако се запази деликатния баланс между района и летището, свързано само с. А, което, и той на 3 км от центъра и 2 км от нашия квартал. Всички предписания бяха пренепрегнати. През 2015 година всяка година има 80 хиляди 000 полета, а предвиденият лимит беше 68 000. Броят на пътниците е 10 милиона. А, всъщност беше предвидена граница от 6 милиона и 400. Разрешението предвижда въздушния трафик – да се развива към по-слабо населени части, а не над града. Нашият квартал не би трябвало да бъде облитано, но това не е така. Е, и, и самолетите излитат на запад, т.е. над града, и това е без да има допитване до гражданите самолетите прелитат на ниска височина над нашия квартал. Това води до опасности за 7000 граждани и 2000 ученици в две училища. През 2010 година Комисията за летищата прие акустичното зониране и каза, че нашият квартал е Обявена за, жи, за жилищен район, зона, в която може да се, е, в която се допуска шум от 65 е, децибела. Всичко това без да се зачитат европейските и италианските норми. Те предвиждат участието на гражданите когато става дума за дейности с екологично въздействие. Е, община е, Бергамо прие нашето изложение. Ние при... спечелихме две дела, които е, постановиха, че не е било спазно изискването за консултация Самолетите обаче продължават да летят над кварталите, като шумът е 4 пъти над допустимия. Не, не се следи по подходящ начин на траекторията на самолетите. Всъщност тук имаме контрол, осъществяван от контролирания. Комисията за летищата разработи, разработи план за полетите, без да даде възможност на гражданите да изразят своето мнение. Надяваме се, Европа ще потвърди че гражданите и околната среда са приоритети и, и те не могат да бъдат жертвани в името на економическите интереси, особено когато а, те а, са особено когато те представляват изкривяване на единния пазар. Благодаря, благодаря много за вашия принос към този дебат. Комисията също, ако иска, може да участва в дебата. Давам ви думата, ако бихте искали да се изкажете. Заповядайте. Добър ден! Тъй като вносителката на петицията повдигна няколко въпроса, искам накратко да разясня основните моменти. По отношение на директива 92 от 2011 година, ако увеличението на въздушния трафик или промяната при излитане не води до строителни дейности или други неща на земята. Тези промени на самото летище не попадат под обхвата на директивата и не се налага увоз оценка на въздействието върху околната среда, поради което не се изисква и участието на обществеността. Ако си говорим за другата директива, както правилно посочи вносителката на петицията, това акустично зониране се води за план и е възможно тук да попада под директивата, но тъй като тази акустична карта е била анулирана първо от административния съд и след това от а, съда на по-високо ниво, то не виждаме каква е необходимостта да се взема допълнителни мерки, тъй като вече националните органи са предприели действия. По отношение на директивата за шума от 2014 година, от 2009 година, извинявайте, вече има процедура за нарушение срещу Италия. Става въпрос за това, че те не са въвели плановете за действие във връзка с шума и летище Бергамо също е включено в тази текуща процедура за нарушение на европейско законодателство. По отношение на замърсяване на въздуха и директивата, съответната директива, ние стартирахме една процедура за нарушение във връзка с пределни стоености на азотен диоксид и летище Бергамо отново попада в обхвата. И последно искам да кажа, че комисията в момента проучва надвишаване в така наречените надвишения PM10. председателката. Както виждате, понякога нещата се а, случват и да доста бързо. Тук има вече две процедури за нарушение срещу Италия. Т.е. два отворени съдебни, две отворени съдебни производства, което означава, че петициите остават отворени, докато съда не излезе с решение. И също така, ако нашата комисия иска, бихме могли да изпратим писмо към постоянното представителство на Италия в Брюксел, за да им кажем, че следим случая много внимателно и че чакаме да видим какво ще се случи с отворените процедури за нарушения. Това е което можем да направим към момента. Сега давам думата на госпожа Скърдини и след това може би биха могли да приключим. Джунджер. Искам само да добавя информация, която може би противоречи на това, което беше казано от гражданите тук. Доколкото знам, се разработва нов план и ще, там ще се отчитат италианските и европейските норми. Ще има нова оценка на екологичния, екологичното въздействие. Надявам се това да помогне да се намери решение. Вече е, изглеждате песимисти. Попитайте председателката питат дали могат да вземат думата. Защото казах, че ще бъде представен план за развитие и ще има нова оценка на въздействието и се надявам, че това ще бъде в съответствие с италианските нормативи и ще се решат някои проблеми. Те обаче, вносителите казват, че са настроени песимистични. Всъщност ние отбелязваме това, което казвате и то ще бъде включено в писмото, което изпращаме на италианските власти и може би това ще доведе до по-силен натиск. Виждам, че сте съгласна с мен. И така, можем ли да направим това? Чудесно! Разбира се, има висящо дело и петицията ще остане докато то приключи. Ще се обърнем и към италианските власти с това писмо. И там ще кажем, че комисията по петициите следи това, което се случва във въздуха и на земята в Италия. Преминаваме към следващата комисия от Роберто Баркароли за замърсяване предизвикано от полетите до и от летището Чампино. Носителят е тук, давам му думата. Има ли слайдове? Не ще говоря без слайдове. Искам да напомня, че летището Чампино е, и аз съм тук, е, за да представя е, петицията от името на лицата засегнато. Това е летище в Италия, на което кацат самолети от Европа и от други страни. Това е летище, което работи и извън закона и от 2002 въздушният трафик е много интензивен. Всичко това без да спазва директивите, нито пък спазва националните нормативи за шума. Това е а, летище, което винаги има около 1 милион пътници годишно. И от 2002 година броят започна да се увеличава от 2 милиона през 2000, 2000, 2000 година, 5 години по-късно 5 милиона. Летището се използва от военните, гражданска защита. Всички тези самолети витат и кацат на 150 метра от къщите. 150 метра това това е така от давна град Чам, Чампино е на 150 метра от пистите. Излитащите и кацащите самолети летят на ниска височина над регионалния парк на Вия Апия. Това е природен парк, който е много важен. Там има много останки от римската епоха. Самолетите прилитат на ниска, на ниска височина, южната част на Рим. Там живеят около 400 хиляди души. Те е, летят е, над е, общината и над райони, в които живеят над 100 хиляди души. И тук поискахме от Европейската комисия да започне процедура за нарушение и започна пилотен проект за летището Чампинедранските власти, представени от Лена, поеха ангажимент за следното, т.е. да направят експос оценка на екологичното въздействие – и от 2002 година трафикът се увеличава, но 2002 година се промени структурата на летището. Беше поет ангажимент и да се осигури достъп на гражданите. Те, трябваше, трябваше да заработи градоустройствен план за е, летище, обслужващо града. Няко, пред няколко дни националните власти изпратиха процедура за оценка на въздействието, но не направиха онова, което се иска от европейските нормативни. Летището няма да бъде градско летище, а второстепенно летище е, участието на гражданите ще се ограничава, защото оценката на въздействието се извършва не по не основа обикновено не по обикновена процедура, по специален, специален норматив, според който само 30 представители на гражданите могат да участват в процедурата. от екологичната оценка няма да бъде цялостна, а, а ограничена, тъй като се прилага специфичен закон. Това е само последната от множеството лъжи, произнесени от националните власти. Беше казано, че летището ще се използва като заместващо летище – след това се каза, през 2002 година няма да се, да се строи повече летище Витербо, но ще се използва летището, където са насочени инвестициите. Тази година се говори за второстепенно летище. Аз призоваваме комисията по петициите и призовавам Европейската комисия да предприемат действия срещу националните органи, защото държавно, държавно летище трябва да спазва европейските и националните норми и да се опазва живота и здравето на гражданите. Благодаря. Комисията иска ли да каже нещо? Um, uh, indeed, um, uh, as mentioned... Наистина, както спомена и вносителя на петицията, на петицията имаме процедура. Помоли сме за информация италианските органи, но наистина пред няколко дни започна нова процедура за това летище във връзка с новия основен план, мастер план. При предишните си отговори италианските власти казаха, че ще покрият и всички дейности, извършени в миналото. Ще помоля вносителя на петицията да предаде всички свои наблюдения във връзка с това летище към Министерство на околната среда, защото в момента тече такава процедура и крайният срок за внасяне на коментари свършва в началото на месец декември. Затова Националните органи като цяло имат за задача да верифицират ситуацията на място и да се справят с нея по подходящия начин. Също така искам да спомена, че тази специална процедура отговаря на директивата и беше архивирана, защото този италиански закон щете, се счете за съответстващ на директивата и нещо последно във връзка с шума. Отново, както беше споменато и по-рано, имаме текуща процедура за проблеми, както вече казах, и комисията разглежда този аспект, който засега, разбира се, и летището, за което вие говорите. Председателката, давам думата на колегите. Елеонора, ви заповядайте. На мен ми се струва невероятно, че летището в Чампино през последните 13 години функционира без оценка на екологичното въздействие, така както се изисква по закон. И това напълно безнаказано. Оценката на екологичното въздействие е оценка, която трябва да се направи извърши преди да започне работата. Точно за да се реши, да се види какво ще е въздействието. Това тази оценка се върши в съответствие с определени нормативи. Тази оценка не е направена не е направена преди 13 години, когато е трябвало. Е сега как може да се определи какви ще са последиците. Сега е необходимо тази оценка да се направи, но на мен ми се струва невероятно, че органите, че европейските институции не са проверили дали са били направени тези оценки. Да, разбираме, че държавата членка по принципа на субсидиарност е тази, която трябва да извърши тази оценка, но институциите са тези, които трябва да следят дали се спазват изискванията. Също така ми се струва необходимо и уместно да повдигна един въпрос. Има ли представител от Италия? Това не виждам. Това говори за вниманието към тези петиции, които са толкова важни. Аз е, изказвам пожелание Италия да прояви повече активност, защото а, е, тук става дума за разстояние между жилищни сгради и летище 150 метра. Всъщност това е летище точно в центъра на града. Както каза вносителя, това е паркът на древната Вия Апия – това са исторически места, които следва да бъдат защитени, а това не се прави. Повтарям, че се надявам, че трябва да се, че ще се направи максимално бързо от италианските органи това, което трябва да се направи, за да се даде защита на гражданите и да се решат проблемите. There is no name tag for you, sir, but you are also a Нямаме табелка с вашето име, но знам, че сте колега, затова моля представете се и ви даваме им думата. Аз съм Дарио Тамбурано от движението 5 звезди, групата Европа, свобода и пряка демокрация. Нямам какво много да добавя към казаното от колегата Еви, но искам да направя два коментара, един по-конкретен, един по-общ. Ситуацията в Рим съществува от доста време и това е очевидно нарушение на нормативите. Увеличава се въздушният трафик гражданите страдат от шума и замърсяването. За гражданите последната надежда е на месата на Европа. Аз се надявам, че това ще бъде един от начините да се потвърди, че европейските институции са близо до гражданите и и тези институции ще се намесят във всички случаи, в които действията на държавата излизат извън границите на закона. Разбира се, че това много ни интересува. Всички сме европейски граждани и трябва да се грижим ни за други, нали така? Както комисията вече ни каза, текущите процедури в момента се развиват, така че трябва да получим актуална информация по това, което комисията наскоро публикува и очакваме с нетърпение вие да се обърнете отново към секретарията на нашата комисия. Сега искам да се обърна към вносителя на петицията и отново да повторя онова, което беше казано от комисията а именно, че трябва да изпратите своите коментари на националните органи. Това ще е много полезно и разбира се, ако колегите ще се съгласят с мен, предлагам ние да оставим за сега петицията отворена, тъй като тече в момента разследване и да изпратим едно много остро писмо към италианските власти, в което ги молим да ни дадат разяснения по същество по темата, която беше разгледана. Повярвайте ми, колеги, има случаи, в които едно просто писмо от нашата комисия е повлияло изключително много на развитието на нещата. Не го казвам като учтивост, наистина се оказва, че това е работещ модел, когато властите разберат, че ние следим даден въпрос, те също започват да предприемат стъпки. Разбира се, тези писма могат да бъдат публични, те могат да стигнат и до медиите и по този начин ще се повиши информираността. Може ли с това да приключим темата? Добре, чудесно. И сега имам един много дълъг списък към петиции и техните вносители. Всеки ще получи по две, седми, по две минути, защото трябва да продължим по дневния ред. Може да се изкажете вие или вашите колега, както предпочитате. Благодаря. Аз се казвам Джон Стюарт и аз съм колега на Сюзан. Благодаря за това, че препратихте нашата петиция към другите директорати. Мисля, че това ще е много полезно. Проблема е, че може би никой няма да се занимае с този проблем с данъчното облагане, както и вие самата правилно казахте. Може би в момента няма нарушение на правилата на директивите, но същевременно отделните държави членки с голямо неудоволствие обмислят варианта да въведат самостоятелно такси върху горивото, защото по този начин вече няма да бъдат конкурентно способни спрямо другите страни. И а това, което искам да кажа е, че има опасност нищо да не се случи, защото Европейски съюз смята, че не е някаква отговорност. Държавите членки се опасяват сами да предприемат дейности. Мисля, че Сузане ще използва последните 45 секунди, които ми се полагат на мен. Заповядай. Всъщност, аз искам само да задам въпрос по какъв начин можем да участваме за в бъдеще в този процес, за да не загубим контакт със своята собствена петиция. Може би по късно мога да получа отговор, който засяга всички други в залата. Освен това искам да ви благодаря, защото виждам, че вие си отбелязахте мащаба на проблема, след като той води до осредяване на граждански инициативи из цяла Европа. Днес става много важно, днес стана много ясно колко е голям проблема и това е посланието, което искам да оставя у вас. Благодаря. Председателката благодаря. Сега давам думата на господин Манфред Пранте. Заповядайте. Окей. Okay. Емануел. Не искате да се изкажете. Добре, следващия подред. Антуан Вилемих. Искам да ви благодаря, госпожо председател, че комисията по петициите ни изслуша, че оставя петицията отворена разбира сериозността на проблема и ще поиска белгийските власти да предоставят обяснения. Федералното правителство има отговорност в тази област и да прилага европейското законодателство на съответната територия. Има доста различни нормативни актове в Европейския съюз, аз съм запознат с регламента от 2014 много добре, но нашият въпрос е по-скоро в обхвата на директива 2002-49, тъй като се отнася до шума самата структура на белгийското правителство означава, че се изготвят плановете на регионално ниво, което води до съответно объркване понякога. В резултат се нарушават правилата за добро управление на европейско ниво, да се избегне при това положение облитането на гъсто населени райони ситуацията и в други държави членки е, е сериозна. Затова комисията трябва да е, заведе е, според мен наказателна процедура срещу белгийската държава за неизпълнение на директива 2002-49. Госпожа Люконца, само за 2 минути, само 30 секунди ще ви отнема. Искам да ви благодаря. Установявам, че Франция отново не е на висотата на изискванията. Министерството на екологията, към което се обърнахме, не ни каза нищо, казаха направете предложения. Но аз не смятам да го правя. Благодаря, че оставяте петицията отворена. Това е много важно. Надявам се, че комисията ще предприеме действия срещу френската държава, която е в нарушение. Благодаря. Силвия Софи. Благодаря. Ще дам думата на друга колега от Сдружението. Ние искахме да потвърдим това, което каза господин Тамбурано. Обърнахме се към Европа. Защо? Представихме на нашите инстанции това, което представихме тук. Представихме на всички. министър на президента, министър-председателя, министъра на транспорта. Нищо не се промени. Ние спечелихме дела, нищо не се промени, разговаряхме. Имаме, страхуваме се, защото се говори за, разширява, за допълнително разширяване на летището. Повечето предписания не се спазват. Какъв е смисълът от такива предписания? преминати са всички граници. Това летище трябваше да бъде малко летище, всъщност то е третото по големина в Италия. Е, на пет, на 50 км от това летище има едно неизползвано летище Монтекиари с нулево екологични въздействия. Е, има нужда от национален план за летищата. Единственото, което знаем е, че ако Европа се намеси, ще получим повече от нула. А, нула, която получихме а, е, от а, е, италианските органи. Това Беше гласа на истински европеец. С удоволствие ви слушах. С това приключваме по всички тези петиции, свързани с въздухоплаването, замърсяването и прочие. Всъщност имам, имам още един оратор, Роберто Баркалори. Благодаря, благодаря на комисията за този интерес и желание комисия, петицията да остане открита. Благодаря на Европейската комисия за усилията да остане открита процедурата за нарушение. Въпреки, че по отношение на националните органи в случая и Италия. Но това, което се предприема спрямо от тях е безполезно. Представили сме 1100 оплаквания и сигнали, но Италия в това не, да, това не дава резултат. Процедурата, която започна от националният орган през последните дни, бе започна само защото Комисията по петиции прояви интереса. Комисията по петициите, Европейската комисия, отслабят вниманието си. Италианските органи ще продължат да раждат само лъжи. Благодаря за вашето съдействие и се надявам петиции да останат отворени, за да може в Италия да се спазват европейските нормативи. Мога да ви гарантирам, че всичките изказвания днес бяха отбелязани и също така мога да ви гарантирам, че не сте се обърнали на празно към Европейския съюз или към комисията по петиции. Ние приемаме нещата много насериозно нямаме ограничения по отношение на дейността си и законодателството, което съществува. Знаете принципа за субсидиарност, европейските директиви и всички тези неща трябва да бъдат обект на внимателен баланс. Въпреки това, мисля, че днес – подходихме много добре с хоризонталния подход. Мисля, че беше полезно това, че носителите на петиции можаха да се слушат един друг и да се видят различните аспекти на петициите, които сме получили по темата. Така че хоризонталният подход също ще бъде изпратен към Комисията по транспорта и по околната среда, заедно с едно писмо, в което казваме, че наистина имам голям интерес от страна на гражданите, има различни аспекти, а също така има и притеснения по отношение на околната среда. Не трябва да забравяме човешкото страдание, което всеки от вас описа. Така че струва ми се това е, което можем да направим към момента. И с това искам да благодаря на всички за това, че дойдохте, за това, че пътувахте отдалече до Брюксел. Слънцето светеше, когато дойдохте, сега вече се смрачава, но няма да забравим темата, която повдигнахте. Също въпроса, който вие повдигнахте, винаги може да се свържете с секретарята на комисията по петициите, за да видите какво се случва, докъде сме стигнали, дали има други сходни петиции и ви моля да го правите. Поддържате връзка с нас и ние ще направим всичко, което можем, за да поддържаме връзка с вас, да си предаваме послания и информация към всички вас, които внесоха петиции за самолетните трафик. Благодаря ви, че дойдохте лек път обратно и ви желая всичко най-добро. Сега преминаваме към петиции по една съвсем различна тема. 2348 от 2014 година относно ограничаването на популацията на вълците в Саксония, Германия. Има и още една, но ще разгледаме нещата петиция по петиция. Започваме с господин Адолф Вит, който е тук при нас. Давам ви думата. Could you please use the microphone? Може ли да ползвате микрофона? Im Namen, im Namen der Kreisjägerschaften Ostsachsens, dem Aus От името на източно-саксонските ловни дружества, и групата за действие по отношение на вълците, които започнахме с а, репопулацията на вълците по-рано. искам да ви благодаря за това, че взехте решение да разгледате нашата петиция. За първ път ни се струва, че ловните въпроси се разглеждат в консултация с застегнатите лица. Директивата за местообитанията беше ясен успех и искам да кажа, че по наше мнение вълците и всички животни трябва да имат правото да живеят в жизнеспособни популации и да живеят съвместно с хората като част от естествените екосистеми. Въпреки това обаче увеличават на популацията започна да създава сериозни проблеми, които се усещат от фермерите, които развъждат животни. Има загуба на животни по пасищата и това поставя под въпрос тяхната дейност, както и води до завишен риск за живота. Имаме проблеми с сърните и елените и може би ще се стигне до изчезване на местната популация от муфлони заради вълците. Те са хищници, както знаете. И ето това критикуват ловците от гледна точка на биоразнообразието. Нашата цел е да променим начина по който се управлява процеса и да постигнем баланс между приемане, приемане от страна на местното население и същевременно необходимостта да се запази популацията от вълци. Струва ни се, че пътя от тази безисходица е да се регулира популацията на вълци в съответствие с международните правила. Популацията от вълци в Европа вече не е в опасност. В момента има 10 000 вълка, които живеят свободно в Европа. През 2004 година вълкът излезе от списъка на застрашените животни. Фактът, че популациите на вълци все още са защитени и запазени, означава, че не е необходимо те да се радват на особен статут на защита. Научни изследвания, излезли през 2013 година в Полша, показват, че всъщност популацията от вълци се смесва, т.е. немските и полските вълци а, смесват своя генетичен код. И ловците от източна Саксония смятат, че е добре популацията на вълци да излезе от приложение 4 на директивата за местообитания и да отиде в списъка в приложение 5 това означава, че ще продължим да запазваме популацията от вълци, като се съобразяваме с нуждите на обществото. Вълците не могат да бъдат безрезервно приети, те са хищници, носят заболя... пренасят заболявания. Необходимо е управление на популацията от вълци, което да е приемливо. Те имат право да живеят в жизнеспособни групи и заедно с хората. Членовете на групата за действие по отношение на вълците са готови да участват в диалози, сътрудничество и обмен на опит на местно, национално и международно ниво, за да се намери баланс между вълците и хората. Това са целите, които си поставихме миналия юни и продължаваме да ги защитаваме. Те са включени в документа, който ви беше представен. Благодаря. Давам думата на комисия. Благодаря ви много. Ще започна с встъпителни думи. Тази и следващите петиции показват какво голямо предизвикателство е опазването на някои видове животни, в частност на вълците. От наша гледна точка, от гледна точка на европейското законодателство и политика, вълците са част от европейското природно наследство. Те са неразривна част от екосистемата в Европейския съюз и играят своята роля в функционирането на екосистемата. Възстановяването на популацията на вълци напоследък е голям успех на политиката, която се предлага. Време, прилага същевременно комисията е наясно, че връщането на тези видове, в частност на вълците в районите, където са откъдето са били отстранени в продължение на повече от 100 години, както е в Германия, пораждат редица конфликти. свързани с нуждата да се опазват домашните животни. Има конфликти също свързани с страховете на местните хора, които се безпокоят за личната си безопасност. ли такива проблеми с мечките. Затова трябва да отчитаме фактите и да направим всичко, което е необходимо, за да се минимизират тези конфликти, за да се подобри приемането от страна на обществеността, присъствието на вълците, като се отчитат също и законните интереси на местните хора. И в тази петиция се а, говори в частност на вредите нанасени върху домашните животни. Трябва да кажа, че комисията не винаги получава информация за това какви щети са претърпени в животовърството на съответните държави членки, но за Германия разполагаме с някои данни, тъй като преди няколко години възложихме едно проучване на водещи експерти в тази област от Европа и от събраната информация за Германия забелязваме, че щетите в животновътството са сравнително ниски в сравнение с други съседни държави. Даните, с които разполагаме за 2011, показват 225 случаи на отвлечени домашни животни, най-вече на овце от страна на вълци. Знаем също, че в Германия подобни загуби се компенсират от властите. Освен това сме наясно, че в Германия властите са въвели система в подкрепа на защитата и превенцията има електрически огради, също кучета паса, пазачи, именно за да не се допусне нанасенето на вреди на домашните животни от страна на вълци. Лендарите използват средства от Европейския съюз в подкрепа на подобни мерки за защита и превенция. Имам предвид програмите за развитие на селските райони в Саксония и Бранденбург. Там се финансират мерки за осигуряване на кучета пазачи. Съгласно данните, предоставени от германските власти, става дума за много малко малка и застрашена популация, която не е в стабилен но състояние на консервация. Последните изследвания в тази област за периода 2007-2012 говорят за 39 вълци в Германия. Данните от 2011-2012 говори за 43 вълци, които са в репродуктивна възраст. Така че за нас това е застрашена популация. Съгласно директивата за местообитанията се прилага срок режим по отношение на тази популация и не се разрешава лова на тези видове. Но държавите членки могат да предложат дерогации в тези случаи. При конкретните обстоятелства, предвидени в директивата, стига това да не подкопава достигането на устойчив статус на опазване на вида. В петицията се иска промяна в законодателството и правния статут на вълците в Германия, което съгласно вносителя трябва да бъдат примахнати от, от приложение 4 към приложение 5, т.е. от защита към разрешение за ловуване. Комисията не споделя това мнение. Така или иначе, комисията не предвижда промяна в анексите на директивата за местообитанията. Благодаря ви много. Сега искам да дам думата на колегите Валеро. Jag vill börja med att säga att jag är glad att kommissionen inte vill ändra аз съм доволна, че Европейската комисия не иска да промени директивата за местообитанията. Аз живея в една зона в Швеция, където има най-много вълци в сравнение всички останали държави. Има лов, който е разрешен и за, за вълци, и за мечки, но това не означава, че искаме промяна в директивата. В миналото се водеше дебат. Беше ни казано, че вълците са опасни, хората се боят от тях и че има твърде много вълци за един малък регион с малко население. Така че имаше конфликт, но сега бяха въведени мерки за защита. Е, има също е, е, компенсация за убити животни, както и монтирането на електрически огради и прочие. Има и помощи за извършването на лов, но а, това доведе до нов дебат а, за конфликт между реално вълците и ловците, онези, които искат да убиват вълците, по-скоро, отколкото да оставят да бъдат те убити от вълците. Напоследък има отново подновяване на дебата. Радвам се, че Европейската комисия не желая да се променя директивата за месообетанията, защото няма основания да се внасят такива изменения. Действително има дебат, но това не променя нещата. Господин Валенса, а, извинете, първо Давам думата на госпожа Хазекампа. Благодаря на вносителите за тази петиция. Изключително е важно да се обърне внимание на състоянието с популацията на вълци и този въпрос да бъде включен в дневния ред. Важно е, защото вълците са съществена част от природата и техните местопитания са на изчезване, имат трафик, освен това са обект на лов и е направо чудо, че все още не са напълно изтребени от Европа. Ние трябва да допринесем за стабилизиране на популациите на вълци в Европа, не само в Франция, Германия, Финландия или Швеция, но и в държави, където от десетилетия няма вече вълци. наблизо до Грунингер, където живее, беше ам, забелязан един вълк в града и хората бяха изненадани, че животното не е агресивно, не напада деца. Защо всъщност можем да очакваме вълка да напада човека? Той няма интерес да го прави. Те не са агресивни животни, те не са опасни, те не нападат нито малки червени шапчици, нито техните баби. Те нападат е, други животни, като овце, зайци. Така че те понякога посягат е, на домашни животни. Е, ферми, фермерите имат е, задължението да защитават своите стада от вълците, така както ги пазят от други хищници или от лошо време. Ние също имаме своята отговорност, трябва да изискваме да се направи изследване на популациите, за да не разчитаме само на слухове. Ние се нуждаем от добри методи за мониторинг, добри системи за регистрация, съответен бюджет за научни изследвания и за механизми за закрила. Разработват се интересни неща. В Словения наскоро беше извършено едно изследване, то си заслужава вниманието. Освен това сме за се работи по въпроса и за местообитанията на вълците. Директивата за местообитанията трябва да бъде подкрепено, може трябва да премахнем изобщо приложение 5 към директивата. Трябва да се работи и по подобряване на информираността. Червената шапчеца трябва да остане в детските книжки. Тя е приказка. Госпожо председател, радвам се, че Европейската комисия ясно заяви, че не планира да се внасят изменения по отношение на вълците. Искам да разбера дали има планове да се укрепят разпоредбите тази връзка в бъдеще. Господин Валеса, благодаря. Всички сме съгласни, че въпросът е много чувствителен. Ние, ние искаме да докараме до ръба на изтреблението популацията на вълци, но популацията нараства. Това засяга стадата, както и някои диви животни. Читам, че комисията представи много добре своята аргументация. Разбрах, че те не разполага с достатъчно информация, достатъчно данни, която да ни предостави. Съгласен съм с госпожа Хелзинкъп, че са необходими повече изследвания. Може би трябва да ние, като парламентарна комисия, да поискаме съответните власти, съответното министерство в Германия, да им зададем конкретни въпроси за размера на популацията, проблемите, които се създават чрез смесването на полски и германски вълци. Това са само някои въпроси. Можем да поискаме и допълнителни въпроси, които да ни дадат по-голяма яснота относно ситуацията. В крайна сметка, ние трябва да имаме предвид, че вълците са застрашен вид. Те са много ценен вид и трябва да гарантираме продължаване на тяхното съществуване в дивата природа. Освен това, трябва да видим по какъв начин нарастването на популациите на вълци се отразява върху нас и върху домашните животни. Може би се нуждаем от повече информация преди да предприемем каквито и да е други стъпки. Благодаря. Изглежда всички са съгласни, но аз сега трябва да дам думата отново на вносителя, след което ще се опитаме да обобщим. Вие нямате колеги, които да ви помагат. Давам думата отново на вносителя. Микрофона. Ja, äh, herzlich. Да, благодаря ви, че отново ми давате думата. Искам да ви благодаря за това, че обръщате, внимание на този въпрос. Аз съм действително впечатлен от реакцията Аз не можах напълно да разбера какво каза първият оратор, защото не знаех точно как да се включа слушалките. Но ако говорим за популацията на вълци в Германия, ние трябва да използваме верните данни. Службата в Саксония, която наблюдава популацията на вълци в Саксония през 2013 установи, че има 31 глутници в Германия, от които 12 в Саксония, което означава, че Саксония е района с най-голяма популация, т.е. 31 глутници. Всяка глутница има между 5 до 10 животни. Може да направите изчисленията сами по-нататък. Дали едно животно е застрашено или не, не трябва да зависи от географски фактори. Ние трябва да разгледаме какво е състоянието на популациите. Ние, ловците, искаме да живеем в хармония с природата. Ние знаем, че има висока популация в случая те не са застрашен вид. Необходимо е да има закрила, но те не са застрашен вид. В този парламент ние трябва да отправим посланието, че градските жители не разбират а, е, притесненията на хората, които живеят на, ша, на село и техните оправдани въпроси. А, е, ние не можем а, е, да считаме вълците за нещо безобидно. От нашата история ние знаем, че те са в състояние да убиват хора и ние а, имаме данни за това, че за един дълъг период от време са били убити 69 души от вълците, така че ако някой твърди, че вълците не са агресивни към хората, не му вярвайте. Трябва да поставим нещата на научна основа. Аз съм за това да продължим обмена на мнения, който започнахме тук. Трябва да отчитаме безпокойствата на хората, които живеят в селските райони, които искат да живеят в хармония с вълците. Председателката, благодаря ви, благодаря ви, че споделихте вашия опит. Напомня ми за детството ми в Швеция. Всички мои родители отиваха на лов всяка есен. Но в моята страна има много а, повече щети, които се нанасят а, от мечките. Може би следващия път ще имаме повече петиции за мечките. И така. Колегите не направиха конкретни предложения, затова аз бих предложила, имайки предвид, че това е въпрос, който предизвиква емоции, който е предизвикателство. Ще изпратим писмо до властите в Саксония. Ще помолим за актуална информация, за да сме наясни с това какви са фактите, какво е действителното положение. Ние ще следим какво се случва в комисията. Също не зная дали се предвижда съобщение, което се предвижда, нещо, на което искате да се обърне внимание. Да, може би ще излезем с допълнително съобщение, за да изясним някои аспекти. За момента мога да предоставя информация, които бяха поставени от вносителя. За конкуренцията между вълците и ловците. Нанасенето на вреди на домашните животни от страна на вълците трябва да не се допуска, но има също и лов, на, което, който се осъществява от вълците на други диви животни. Това е в реда на нещата. Това е част от е, начина по който функционира екосистемата. Е, но някои е, гледат на това като на съперничество Uh, uh, Между рисовете и вълците има увеличаване на популяцията на, на рисове. Искам да кажа, че има много дивеч. Има също много плячка за вълците. Разбира се, ловците трябва да имат всичко това предвид, когато определят квотите си за лов. Председателката. Разбира се, виждате, винаги когато зададете въпрос, може да получите въпрос. Може би ще има съобщение с допълнителна, по-детална информация. Благодаря ви за това. Ще вземем това предвид. И така тази петиция ще остане отворена. Е, в очакване на нова информация, която да бъде предоставена. Ние ще изпратим и писмото, като поискаме конкретна информация, факти, данни е, от властите в Саксония. Приключваме по този въпрос и преминаваме към следващата петиция, която също е за вълците, този път за иберийския вълк. Аз не зная каква е разликата между скандинавския и иберийския вълк. Изглеждат ли по един и същи начин? Това е петиция 1771 от 2013 година, внесена от Луис Мигел Доминес от а, името на Лобо Марли и петиция 2032 от 2013 за нарушаване на законодателството на Европейския съюз за защита на вълците в област Астурия, Испания. Искам да дам думата на Маурисио Антон. Имате думата за не повече от 5 минути. Thank you very much. Uh... Благодаря много, дами и господа. Искам да ви покажа едно филмче. Това са планините на Испания. Това са дивите животни. Иберийският рис и това е Иберийския вълк. Представете си, че сте любител на природата от Европа. Идвате в, в Иберия, за да ви, в Испания, за да видите вълците. А, имате късмет, защото виждате два вълка, които си играят. Обаче изведнъж те загиват а, пред ужасените ви очи това не е измислица. Това е нещо, което се случи само пред няколко седмици. И тук виждаме два свята, които съществуват един за друг в Испания. Единият е бъдещето, където вълкът живее в своята, на своето обиталище. Другият е миналото, където интересите на ловците заедно с опортунистични политици водят до омраза срещу вълците сред фермерите, за да се увековечи един стар бизнес, от който много граждани се срамуват, като милиони в Европа. Може би сте виждали първият епизод – от последната серия Ловът на Девит Атенбъра. Не можем да останем безразлични към последните научни открития за екологията на хищниците, така както се вижда в този шедьовър на, телеви... на телевизионния филм. Ние се възхищаваме от вълците, които гонят своята жертва – дивим се на това как членовете на глутницата предават своите знания на малките. Представете си за момент реакцията на милионите зрители, ако могат да гледат ето тази сцена и виждат как парламентът, Испанския парламент дава разрешение за лов на вълка. Убийство, което се извършва от бюрократи, които чисто и просто застрелват ловците случайно. Убийство, което разрушава популацията и премахва опитни членове на глутниците. И вместо запазването на баланса в глутницата и имаме набор от дезориентирани животни, които нападат добита. Може би това, е, това изглежда потискащо. Иберийският вълк се е защитен в Португалия. Шокиращото е това, че тези вълци биват убивани, когато влязат в Испания. За тази цел беше вмесен петиция преди 3 години и в която се иска Европейския парламент да разшири защита на Иберийския вълка в целия Иберийски полуостров. Според испанските власти няма никакви проблеми за вълците в Испания. Това не е така. Няколко факта. Първо, видът не е в добро състояние според член първи на директивата за местообитанията. Благоприятен статут означава, че видът може да се запази като жизнеспособен член на, своята, е, на своето обитание. Но застрашени са онези, които не могат да изпълняват своята роля, необходима за, е, за, такива, за такива видове е необходима защита. Броят е, на вълците е наценен с около 40-50%. Това крие опасност от изчезване. Трето, иберийския вълк пострада от а, липса на генетично разнообразие. Имаме, трябва да спрем да убиваме вълците и да, и да дадем възможност да се разширява и увеличава популацията. Испания се променя. Хиляди е, за засегнати граждани се надяват да се сложи край е, на убийството на вълци. Нека не ги разочароваме. Благодаря ви и аз за това, че ни разказахте тази история, ни показахте тези прекрасни е, сцени за, с, с вълци. Следващият, който има думата е, е, е Лано Родригес. Аз съм един от съвносителите, но съм тук като представител на е, обсерватория защита на животните. Петицията беше вносена през 2013 година Получихме специализирани съвети от различни органи. 150 хиляди подписа бяха събрани в полза на защитата на иберийския вълк. В петицията съобщаваме за пет нередности. Не се спазва европейското право. Първо, не се спазва задължението за публикуване на административни решения, разрешаващи, даващи решения за убийство на вълци. В нашия регион тези региони не се, тези разрешения не се публикуват. В отговора на комисията се споменава, че решенията се публикуват, когато става дума за резервати. Само, че резерватът не обхваща цялата територия и разрешенията за убийствата на вълци в Астурия не се публикуват. Наскоро новите политически партии влязаха в парламента на Астурия. Един от новите членове, депутати, поиска тази информация да се публикува и в резултат на това, след като настоявахме няколко години, имаме пряк достъп до тези резолюции. Това е, говори, показва от какво се оплакваме. Второ нарушение е свързано с не спазване на задължението за годишен доклад пред Европейската комисия. Това е по член 62 от директивата за местообитанията. Тези доклади не са изпратени в е, Испанското министерство и следователно е, те не са пристигнали в Европейската комисия. Европейската комисия не реагира на тази нередност в документи 4 и 5, които ви изпратихме. Ще видите, че има публични документи, в които министърът отчита, че няма информация за убийството на вълци и няма информация за въздействието на това убийство. Няма публична информация е, за унищожаването на вълците. Ето защо тях им е много трудно да разработят докладите си. Трето нарушение е свързано с задължението да се запази един вид е, в естественото си обиталище. Има политики, чиято цел е да ограничат вълците в определени области, както се вижда тук, но зоните в зелено са райони по зона 2000, в бяло са зоните, които са зони, в които няма а, популация от вълци, т.е. станата част от Астурия. Очевидно това е нарушение на европейското законодателство. Не казваме, че се прилагат неселективни методи, ние осъждаме безразборните методи за издаване на разрешения и всички вълци всъщност са изтребени. Освен това, районите по Натура 2000 са райони, в които се извършва лов и е много трудно да се запази популацията там. Четвъртото нарушение е свързано с задължението да се провери дали контрола върху населението е единствения начин да се предотвратят щетите нанесени от вълците. Бихме искали да знаем дали властите в Стурия са, са потвърдили това. Няма други методи, не са приложени други методи е, за контрол на населението. Има една докторска дисертация, чието основно заключение е, че колкото повече вълци се убиват, е, толкова по-големи са вредите за добитъка, защото се унищожават глутниците и се появяват е, вълци единаци, които нападат е, домашни животни. Оказва се, че, че започната процедура за нарушение срещу Испания във връзка с това, което описваме и това ни е радва. В заключение, е, разочаровани сме от политиката за изтребване на вълци в Астурият обществените средства не се харчат за финансиране на програми за съвместно съществуване между хора и животни. Но 1 милион евро се дават всяка година за компенсация за предполагаеми щети за добитъка, без да се иска доказателство от фермерите. Животните, които са ранени, се изпращат в малки клиники. Това е ситуацията с дивите животни в нашия регион. В заключение искам да кажа, че имаме много документи, спратили сме ви ги, искаме да се запознаете с тях, дами и господа не, затова, не закривайте петицията, започнете процедури за нарушение. В момента има четири нарушения, за които не е предприето нищо. И искаме петицията да се запази, тъй като животът на много живи същества зависи от тях. От тях зависи и разнообразието, биоразнообразието. Благодаря, дам думата на комисията. Да, благодаря ви. Разбирам, че за тези две петиции There is a request uh, which is opposite to the <laughs> request uh, from the previous petition. So here, especially the, the first petition, uh, 1770. И така, тук имаме две петиции. В първата петиция се иска комисията да промени правния статут на вълците и да гарантира пълна защита на вълците в Испания. Ако направим сравнение между Германия и Испания, в, Гър... в Германия популацията е малка. От официалните данни за период 2007 и 2012 година 40-50 е вълка. Може би те са се увеличили наскоро, но все още говорим за много малка популация. В Испания говорим за хиляди вълци. Хиляди. Германия стат, правният статут е защита. Убийство на вълк се разрешава само въз основа на е, освобождаване, предвидено директивата в е, Испания и е реката Дуеро. Ловът на вълци е разрешен, защото там се прилага анекс 5. Тоест, е, прилагат се различ... прилага се различен статут поради това, че има различни условия. Различният статут в Испания е потвърден и от оценка, направена от испанските власти в съответствие с член 17 на директивата за местообитанията. Тази оценка потвърждава благоприятен статут за запазване, както за Атлантическия, така и за Средиземноморския регион. Няколко цифри, дадени от испанските власти за Средиземноморския регион, броя на вълците е между 1200 1800 за Атлантическия район, 650 1000 вълка. Очевидно говорим за голяма на вълча популация be... Според директивата това те могат да бъдат предмет на лов, стига да се запази този благоприятен е, статут. Според информацията, която получихме, не сме установили нарушени на директивата за местообитанията по отношение на управлението на популацията на вълците. Има някои въпроси възникващи с втората, във връзка с втората петиция. Разрешителното за лов. Разбираме, че то е било дадено по искане на заинтересованите лица. Не виждаме е, данни за нарушаване на Европейската директива за достъп до екологична информация. Що се отнася до освобождаването, убийството на вълци в района Стуриес не изисква освобождение или дерогация по директивата за а, местобитание, тъй като вълци там са по а, анекс 6. Т.е. испанските власти няма защо да доказват потребност от альтернативни решения. Испанските власти не е необходимо на всеки две години, не е необходимо испанските власти да докладат пред комисията на всеки две години, тъй като това е извън режима за дерогация. Наясно сме също така, че има план за управление в Астурия от 2002 година, и на 25 март 2015 година е бил прият нов. Там са предвидени редица мерки, чиято цел е да се запази благоприят... статута, благоприятния статут за защита. Що се отнася до Натура 2000 по въпроса за крайния срок за определенето на такива райони като специални защитени зони и да се приемат необходимите защитни мерки, комисията действително започна процедура за нарушение. Изпрати писмо през февруари на Испания за нарушение на член 4, алинея 4 и още една разпоредба на директивата за местообитанията. Това е хоризонтален въпрос, който засяга всички испански страни, за всички испански райони, които не са били обозначени като защитени зони. Знаем, че са получени редица документи пред няколко дни. Трябва да кажа, че не беше възможно да им дадем оценка към днешния ден и възоснова на информацията, която получихме и оценихме, не можем да констатираме нарушение от страна на Испания на директивата за управление на обитанието на вълците. Комисията не възнамерява да промени законодателството или анексите, но в момента се извършва цялостна оценка на двете директиви директивата за птиците и е, директивата за местообитанията. Следващата седмица ноември Европейската комисия ще представи предварителните констатации и в момента ние оценяваме изпълнението на директивите към момента и не обсъждаме промяна в законодателството. Накрая за значението на диалога между заинтересованите лица. вече споменах необходимостта от намаляване на конфликтите сред различни групи ловци, природозащитници, дългосрочната защита на вълците и на другите големи животни и изисква гражданите и хората да бъдат привлечени. Така че нека да отчетем в максимална степен интереса на всички заинтересовани групи. Комисията за тази цел е разработила платформа за съвместно съществуване между големите месоядни животни и хората. Това беше през 2014 година с европейски представители на ловци, земевладелци, екологични организации, представители на различни организации, защитени зони и така нататък. Целта е да се води диалог, да се обмени опити, да се разбере гледната точка на другите и в максимална степен да се намерят решение на тези конфликтни ситуации. За нас те са голяма опасност за опазването на големите месоядни животни. Колеги, имате думата. Елеонора Еви. Благодаря. Искам да коментирам двете петиции в Комисията по околна среда тази седмица говорихме е, за средосрочната стратегия за биологическото разнообразие. Има пълно съгласие, че природата а, е, всъщност а, е, че, в, че чуваме тревожен вик от природата. Европейската агенция по околна среда ни казва, че околната среда е в опасност и трябва да положим усилия, за да я подобрим. Има множество практики, като разширяването на градовете и се изграждат инфраструктурни обекти, които са безполезни. Всичко това е във вреда на екосистемата и биологическото разнообразие. С други думи, тук имаме явление свързано с тази по-обща тема. И мисля, че това, което, въпреки че комисията ни съобщи, че цифрите са съвсем различни, всеки е, случай е различен, следователно това предполага индивидуализиран подход. Искам да подчертая, че съм твърдо убедена, че е необходимо да се води такъв диалог между фермери и лица, които искат да опазят животните, в този случай вълците. Може би това, което ще кажа, не е популярно, но аз съм против лова като практика. Брутална и жестока практика и мисля, че имаме нужда от мерки за защита на дивите животни a persone che si occupano di, queste, eh, di questo tema in particolare. Eh, quindi per mh, calibrare la popolazione degli animali selvatici, quindi sicuramente c'è necessità. Със сигурност има нужда да работим по тази тема, защото е, природата в Европа е застрашена. Ярек Валенса. Благодаря, госпожо председател. От правна гледна точка няма какво да се направи. Основната ни работа е да работим по тези петиции и мисля да ги приключим, да ги затворим. Не искам да звуча груп или кръвожаден, но нека имаме предвид следното нямаме нарушение на директивата за местообитанията, лова е законен, има и дадени разрешителни за него. И като се вземе предвид всичко това, става ясно, че каквото да се случва там е законно. Така че не виждам какво друго бихме могли да направим ние тук, като комисия и предлагам да приключим и затворим тези петиции. Госпожа Хасека? Благодаря. Искам да благодаря на вносителите на петицията за тяхната работа. Няма да повтарям моята молба за по-добра защита на вълците. Има две точки, поради които смятам, тези петиции не трябва да бъдат затворени, трябва да останат отворени ставаше въпрос за данните за застреляните животни. Не съм убедена, че ситуацията е толкова по-различна в Испания, отколкото в Германия. Ловът е доста мащабен. Наистина съм загрижена и искам да повторя, че е важно да получим добри данни, които са отчетени и, док... отчетени и докладвани по научен начин. Във връзка с това, което казаха от комисията за диалога, когато се започна диалог в една ситуация на конфликт, помнете едно нещо. Не забравяйте да погледнете нещата и от гледната точка на вълците. Казвам го, защото във вашия отговор за официално внесената петиция вие казвате, че а, хищническото поведение е естествено явление, а убийството на или, или случаите, в които вълците ловуват а, домашни животни са различен случай. Имайте предвид, че за вълци това е естествено поведение и това не трябва да се забравя. Благодаря, казва председателката. Заповядайте вие. Нуждаем се от по-добра информация относно това колко са убитите вълци в Испания и колко е популацията, какво е съотношението всяка година? Мисля, че трябва да приключим по темата. Моето предложение е следното. Чух господин Валенция да предлага да затворим и двете петиции. Моето предложение по петиция 1771 да изпратим предложението на вносителя към испанските власти за информация, за да знаят, че сме разгледали случая и тогава можем да приключим петицията. Втората петиция, мисля, че новата информация, която беше предоставена съвсем наскоро, трябва да бъде напълно анализирана от страна на комисията, затова предлагам тази петиция да остане открита, докато комисията има време да анализира напълно новата информация, предоставена от вносителя на петицията и е възможно да получим и допълнителна нова информация по темата. Можем ли да направим това, колеги? Uh, Кой иска да се изкаже, госпожо Хазакамп? Да. Има ли чак такава разлика между двете петиции. Не я виждам. Uh, if there's not so much difference, we can keep... Защото ако не са толкова различни, двете могат да бъдат оставени отворени, докато поне на едната комисията отговори да, така е, но няма много смисъл, защото комисията напълно анализира първата петиция и може ясно да даде оценка, да направи оценка и да каже, че тук нямаме нарушаване на разпоредбите на директивата за местообитанията, което всъщност е темата на петицията. Може да подходим емоционално към темата, но от правна гледна точка ситуацията е такава. По другата тема ситуацията е по-различна. Имаме нова информация, която трябва да бъде анализирана, затова предлагам да подходим по този начин. Възможно ли? Е? Госпожа Девале Диеро. В а, първата петиция някои от приложенията липсват, защото аз не ги виждам. Има ли такива приложени приложения? The information here is that we have never been Информацията тук е, че на нас не са ни предоставени приложения и нашата позиция трябва да се основава върху информацията, която ни е предоставена. Ето защо аз повтарям това, което предлагам. Първата петиция я закриваме, а втората я анализираме напълно. Добре, така ще направим. И сега трябва да продължа напред към последната петиция. Имаме 12 минути, но вносителя на петицията го няма. Петицията идва от Швеция. 0011 от 2015 по отношение на стъпките взети от комисията във връзка с случай на лов на вълци в Швеция. Нека разкажа на всички какво се случва. Комисията е стартирала процедура за нарушение срещу Швеция през 2010 година по отношение на издаването на ловни разрешителни и начина по който те се използват. И през месец юли 2014 година са започнали процедурни действия втори път. Става въпрос за достъпа до правосъдие и разглеждане на съдебното решение във връзка с ловните разрешителни. Давам думата на комисията. Бъдете максимално кратки, времето ни изтича. Thank you, Madam Chair. Um, I'll try... Благодаря, госпожо председател. Ще бъда максимално кратка. Да. В този случай петицията всъщност пита защо толкова дълго време е от нея на комисията да се справи с нередностите по отношение на управлението на популациите в Швеция. Във връзка с принципа за субсидиарност и записаното в договора, от друга страна, а правомощията на комисията по отношение на нарушенията са причината за това. Националните съдилища като цяло трябва да гарантират, че се спазват изискванията на европейското законодателство и трябва да има достъп до правосъдие. Освен това, по време на наказателна процедура една страна има право доброволно да промени своите практики и да даде обяснение към комисията и единствено ако нарушението продължава, то тогава Европейската комисия трябва да изправи държавата членка пред съда. Швеция реши, че ще има лов на вълци 2010-2011, през 2011 нямаше, през 2013 и 2014 също се издаваха разрешителни. Комисията изпрати през 2011 година две предупреждения на Швеция по тази тема. 2013 и 2014 година. Тогава шведските съдилища ефективно се справиха с издадените разрешения. Имаше възможност те да бъдат обжалвани и към този момент комисията не ще рече необходимо да започва про такава процедура. През 2014 година всъщност се промени решението, защото се промени начина по който се издават разрешения за лов. Беше прехвърлена процедурата от един орган към друг – и нямаше как това да бъде обжалвано, освен пред Министерство по околната среда, нямаше как да се случи пред независим съд и за това се започна втора процедура към Швеция, срещу Швеция през месец юли 2014 година. През месец октомври тази година, 2015 година, шведските власти издадоха доклад срещу жалбите за защитено ловуване и ловуване на големи хищници. Там беше казано, че не може да няма възможност за обжалване пред съд и това трябва да бъде променено. Поради тази причина в момента работят за промяна на системата за обжалване и националните органи доста ефективно се справят с тази си задача. По отношение на случая за нарушение с издадени разрешителни е, за лов. 44 са издадените разрешения за лов на вълци. И комисията продължи да работи по темата, като изпрати допълнително предупреждение. Само малка част от местните органи са решили да разрешат тази година лова на вълци. Става въпрос за 46 животни и в момента има две процедури по нарушения. Процедури за нарушение срещу Швеция по отношение на своите компетентности, така както са разписани в договор за функциониране на Европейския съюз, комисията смята, че е направила всичко, което е можело в рамките на своите правомощия. Ярек, заповядайте си първи, казва председателката. Мисля, че ситуацията е доста проста. Има процедури за нарушение. Трябва да ги следим внимателно и да оставим петицията отворена. Да, казва председателката, наистина много е интересно на останалата част от света това нарушение на Швеция. Госпожа Де Валеро. Debatten е er väldigt, väldigt Виждаме, че дебатът е много оживен. Бихме искали комисията да предприеме по-бързи действия. Това ще ни помогне, за да можем да защитим вълците. Надяваме се, че ще ускорите темпото на работа в комисията. Има две процедури за нарушения, които са заведени срещу Швеция, което е добре. Петицията остава отворена. Бихте ли ме чули? Благодаря ви за вниманието. Трябва да се защитят вълците. Има два пътя, които можем да следваме. Петицията остава отворена в хоризонтален и вертикален план. Ние ще можем да следим по този начин развитието на тази петиция и бъдеще подобни. Ние трябва да работим при пълно спазване на, на правото. Разбира се, конкретните. Тази петиция остава отворена. Това ще помогне на останалите петиции и на нашия парламент да може да следи как се управляват популациите на вълци в Европа. Съгласни ли сте? Това беше последната точка за деня. Искам да ви благодаря за изключително интересното и ползотворно сътрудничество днес и ви пожелавам приятна вечер.